Uh, Добро утро на всички колеги. Добре дошли на днешното ни заседание. Ще започнем с това, което пропуснахме вчера, тъй като а, комисията не присъстваше, а именно отчет относно продължаващите междуинституционални преговори и събития. Първо, доклад относно достъп, а, а, акта за достъп. Имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че бях възпрепятстван вчера да присъствам. Винаги има някакви проблеми а, на летището, гарата и така нататък. Това беше причината, както вие казахте. Както аз обичайно казвам, ние започнахме един успешен, едни успешни преговори относно акта за достъп на 12 април, вторията тристранна среща също се проведе. И ние решихме всъщност да започнем по един мек начин, така да се каже, т.е. не с най-оспорваните въпроси. Все пак а, за да създадем един дух на градивност и постигнахме известен напредък. По кои конкретно въпроси? Първо по член 12. Основните права и съответно пропорционалните а, а, тежести. От наша страна ние не бихме желали да се предвиди клауза за изключение, защото по този начин може да се отвори вратичка за предприемачите, т.е. да заобиколят директивата. Докато от друга страна света смята, че това може да представлява и тежест за предприятията. Ние предложих, съвета предложи ново приложение 4, така нареченото ново приложение, така че да се отчитат всички фактори, когато се изчислява тежестта. И се надяваме, разбира се, че частният сектор ще направи всичко възможно, за да предостави недостъпни услуги. И се надявам, че нашите партньори са разбрали посланието ни членове 14 и 15, технически спецификации и стандарти. Е, за нас процесът на стандартизация е изключително важен. Ние е, поставихме акцент върху това и е важно да има е, процедури, които да доведат в крайна сметка до разработването на стандарти и мисля, че това беше така прегърнато като идея от комисията и съвета. Нашата позиция е много важна в някои случаи е, по изключение могат да бъдат е, предвидени технически спецификации за изработването на стандарти, но не това да бъде правилото. И когато се говори изобщо за технически спецификации, списъка трябва да бъде изчерпателен. И ако стандарти се окажат, че не са ефективни, тогава ние бихме се съгласили на приемането на технически спецификации. И мисля, че това е така едно добро компромисно решение. И разбира се, ние също казахме, че ако се приемат технически спецификации, те бива, би следвало да бъдат приемани посредством акт по делегация, а не по изпълнение. Разбира се, това са така класически а, дискусии а, между а, тримата партньори, но това е нашата позиция и е а, за нас е много важно а, това да бъде направено. И а, сега по а, приложението ние а, не го а, обсъдихме в подробности. А, съвета е променил а, структурата на това приложение. А, и ние, разбира се, така с интерес разгледахме тези промени от страна на съвета. И смятаме, че това може да е едно удачно решение първо, а именно в приложението да бъдат включени не само технически изисквания, но изисквания относно резултатността и ефективността. Това за нас би било едно удачно компромисно решение. И а, в приложението не само да бъдат включени а, примери, но също така и така, технически коментари и описания. А, към момента все още не сме постигнали споразумения по всички тези а, а, точки. И ако съвета, разбира се, не откликне, не отрази нашата позиция, ние, разбира се, ще се върнем към нашата първоначална позиция. Както казах, постигнахме известен напредък, но все още има решени въпроси и се надяваме те да бъдат приключени на следващата тристана среща на 15 май. Благодаря ви. В такъв случай можем да преминем към следващия доклад. И става въпрос за определене на правила за а, торове. Doamnă președintă, stimați колеги, al doilea... Да, благодаря ви. Що се отнася до този регламент за предоставяне на пазара на продукти за наторяване. Ние проведохме вече първоначална тристранна среща. Темата е много важна и същевременно доста деликатна и спорна. Надяваме се дебатите да протекат в градивен дух. Позицията на парламента беше представена от госпожа Гардини. Освен това, а, ние обсъдихме и а, супродуктите. На 16 март беше представен а, предложение на а, Корепер, предложение, което съответно беше разгледано и на тристранната среща. Идеята е какви компромиси могат да бъдат прияти тук за тези подкатегории, за тези субпродукти в сектора. Комисията предлага всички тези изменения да протичат посредством актове по делегация. На техническо ниво са предвидени разговори през следващите седмици и следващия триалог най-вероятно ще се проведе на 23 май. Благодаря. Благодаря ви. А сега преминаваме относно а, информация за създаване на един цифров портал за представяне на информация, процедури, помощ и услуги по решаване на проблеми. Госпожа Миция е докладчик, тя е възпрепятствана и ме помоли да се изкажа от нейно име и да ви предоставя информация. На 20 март, първа проучвателна тристранна среща беше проведена. И всъщност последната, миналата вечер, се проведе и а, втория триалог. Кои бяха темите, които се обсъдиха? Името, логото, а, както и а, а, качественото лого, както и а, делегиране на правомощия, разходите за преводи, език, езици, както и а, онлайн достъп а, до трансгранични процедури. И се надяваме по време на българското председателство преговорите по това досие да приключат, което е много добра новина. Сега, разбира се, нашата делегация, нашата комисия имаше посещение в Флоренция в началото на април. Лакоми, Шваб, Данти, господин Селимович и аз участвахме в това посещение, което беше много интересно. И разбира се, ние разгледахме регулацията, регламента за колаборативната економика, борбата с фалшифицирането и идеята е да бъде създадена. Бяхме провели конференция в института в Флоренция. Бяха разгледани теми като геоблокиране и така нататък. Разбира се, няма да се спирам на цялата програма, която беше много натоварена, много интересна и мисля, че подобен вид мисии и посещения са изключително важни за нашата работа тук в комисията. И с това можем да преминем към дневния ред днес, за днешния ден, а именно общоевропейския личен пенсионен продукт. Докладчик е госпожа Колин Ланген. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, днес, днес бих желала да ви представя моят проект за доклад а, относно общо европейския личен пенсионен продукт ПЕП. Съгласно 54-ти, разбира се, а, ние а, водихме много сериозна борба относно защита на потребителите, което означава, че нашият комитет има правомощие, разбира се, да работи по тази тема. За съжаление обаче за това беше а, отхвърлено. Аз съм внесла 113 изменения. Ням, не се притеснявайте, няма сега да ви занимавам с тях, а просто най-общо ще ви представя а, моите разсъждения. Приветствам инициативата на коми Комисията за общоевропейски личен пенсионен продукт ПЕП. Идеята е, разбира се, да окоръжим европейските граждани а, да предприемат предварителни мерки, така да се каже, за да осигурят а, а, своите старини. Много е важно, разбира се, това да се отрази също така и върху пенсионната политика в отделните държави членки и своевременно да бъдат въведени а, мерки за допълнително пенсионно осигуряване. Особено трябва да бъдат окоръжени хората с а, малки доходи, а, за да направят а, необходимото. Разбира се, трябва да бъдат направени и някои изменения в рамките на вътрешния пазар. Защото има държави членки, в които няма такива продукти. И а, различията между държавите членки на този пазар са много големи. Не е възможно един продукт от една държава членка да бъде пренесен в друга държава членка или просто правата, пенсионните права, всъщност да бъдат сключени в съседна държава членка, например. Това е ситуация, която може да бъде преодоляна посредством една общо европейска стандартизирана програма. Предложението е пропорционално и разбира се, националните, е, е, националните пазари могат да бъдат е, компенсирани посредством общоевропейска система. Посредством това предложение можем да гарантираме по-добри, по-добро пенсионно осигуряване за възрастните хора. Като идеята е, че всъщност това е правилото до смъртта на човека. Това, което аз предлагам е тази система да бъде доброволна, сигурна, прозрачна, лесна за, и разбираема за потребители. Задължително за целта е всички държави членки да подкрепят този проект. Защото тези само държавите членки са тези, които могат да, разбира се, да въведат а, този продукт наред с техните собствени национални продукти. Идеята е а, този пенсионен продукт да бъде от общо европейски размер. И за целта аз съм предложила някои а, изменения, защото не трябва да се забравя, че става въпрос за пенсионен продукт. Разбира се, че а, когато са структури, това може да доведе до някои изменения на, на, в сектора. Но целта е доста амбициозна, защото този продукт би следвало да бъде представен във всички държави членки. Смятам обаче, че графика, който е предвиден, е твърде а, кратък, а, защото а, смятам, че преходният период трябва да бъде удължен с 5 години. Комисията ЕКОН е отворена относно този въпрос. Комисията предлага 3 години, съвета по-скоро е за 10 години. Аз предлагам едно партньорство между отделните страни, а именно във всички държави членки да се предлага този продукт. Това, разбира се, ще бъде предизвикателство за а, сектора. Идеята е да се създават партньорства и то трансгранични партньорства, което ще а, а, облегчи а, малките и средни предприятия. Обедена съм, че една, един, ние се нуждаем от един е, разбираем, лесно достъпен и прозрачен пенсионен продукт на ев, общо европейско ниво. Като идеята е да се предлагат еднакви стандартни навсякъде. Тоест, това е един от вариантите. Да имаме стандарт, а, стандарт което означава, разбира се, че всички разходи и а, такси трябва да бъдат поети от някой. И аз искам да подчертая отново, че става въпрос за пенсионен продукт, а не за някакъв друг финансов продукт. Когато говорим за стандартния вариант, идеята е, разбира се, да се предостави а, информация, консултиране на, на клиентите, защото повечето клиенти и повечето потребители не, разпол, не разполагат с достатъчно информация. И преди да се сключи договор за един такъв продукт, трябва да има а, потребителя да разполага с достатъчно информация и да е добре информиран и с помощта на консултанти, разбира се, хората ще получат правилната информация и могат да, сключ... да вземат правилното решение. Освен това, разбира се, може да има различни варианти на този, тази стандартна опция и по този начин да бъдат удовлетворени различните потребности и отново подчертавам, потребителите да бъдат информирани. Тоест, този продукт не би следвало да се предлага само от застрахователи, а от всички тези участници на пазара, които удовлетворяват критериите и условията. Например, един управител на активи също така може да предлага подобен пенсионен продукт. Що се отнася до изплащането, ние предлагаме да се въведе стандартен вариант, както изплащането на пенсия. Например, изплащане на 30% в началото, а, допълнителни а, ПЕПС, които а, са извън тази стандартна а, опция, разбира се, ще отговарят на други условия за изплащането. Много важен а, аспект за успеха на този продукт, както казах, това е подкрепата на държавите членки, защото само те могат да предвидят, разбира се, данъчни облегчения за този продукт, както и за останалите национални продукти. Само тогава ПЕП, разбира се, може да бъде привлекателен. Ние желаем да гарантираме и защита на потребителите. За целта предлагаме различни условия, като например задължението за информиране, правила за реклама. Така че всички тези елементи би следвало да бъдат регулирани в самия регламент. По този начин ще имаме правна сигурност и правна яснота. Целият инструментариум ще се състои от две основни части. В първата част са общите разпоредби, във втората част всички разпоредби специфични за държавите членки. Като, например, пенсионна възраст, минимално срок на пребиваване и така нататък. Нека да не забравяме. Става въпрос за един общо европейски продукт. Става въпрос за живота на европейските граждани. За това е много важно Европейската агенция за ценните книжа да отговаря за надзора и да бъде подпомагана от съответните национални органи. аз предлагам нов член за сключването на договор за ПЕП. И в този договор ще бъдат обредени много важни въпроси, като например правото за отказване, правото за уреждане на спорове, достъп до правни, правна защита и така нататък. И много се надявам, че всички вие в тази комисия ще подкрепите моите изменения. С нетърпение, скъпи колеги, очаквам вашите коментари и сътрудничеството с вас. Благодаря. Много ви благодаря. Докладчик в сянка от светите демократи е госпожа Яконсари. Сари. Kiitoksia esittelijälle oikein paljon. Te olette tehneet hyvää työtä ja Благодаря на колегата за това прекрасно изложение. Много ясно беше то и аз подкрепям вашия подход. Много важно е да се гарантира закрилата на клиента. Това е много важно. Подчертава се също така, че ПЕП не е само продукт, инвестиционен продукт, а продукт за лично пенсионно осигуряване. Това отговаря на предизвикателството на днешния ден, защото трудовия свят е много различен и младите хора търсят работа в една или друга европейска държава. Важното е, че е на доброволен принцип избора на този план за пенсионно осигуряване. И преносимостта е съществена характеристика на този продукт. Продукт, който трябва да предостави альтернативни варианти, особено на лицата с ниски доходи. Продуктът ПЕП е чист общо европейски продукт, който трябва да разчита на доверието на гражданите, което е огромна отговорност за нас. Именно за това законодателните рамки трябва да бъдат е, пределно ясни, да гарантират защитата на клиентите и да управляват е, риска. наистина сигурността, упростяването и разходите са от огромно значение за дребните спестители. Това са Обикновено лица, които не са запознати с сложните правила, свързани с инвестиционните продукти, трябва да гарантира този продукт и капитала, който лицето инвестира. Трябва да се отчитат също така и инфлационните промени. Така че лицето да може да да му бъде гарантирано възвръщаемост на капитала, той да бъде гарантиран. Но комисията говори и за гарантиране на тези спестявания за лично пенсионно осигуряване, без да се отчитат разходите по тези суми. Е, за съжаление, предложението на комисията не е много ясна по отношение на формулировките и това води до известна несигурност. А, така че ще внеса някои изменения а, да се определи а, е, горна а, е, граница на разходите а, по а, тези осигуровки така че да бъдат подпомогнати а, спестителите. Това, което предоставя продуктът ПЕП а, и осигуряването на тези трансгранични партньорства а, на, по сектори, така че приносимостта да може да бъде гарантирана във всички държави членки на Европейския съюз. Смятам също така, и моите предложения ясно посочват това, лицата трябва да имат право да променят избрания предоставящ услугата и тук не трябва да се нахвърля 1% или 150 евро. По отношение на уреждането на конфликтите, искам да се гарантира а, колективна защита, тъй като това е общо европейски продукт. И а, Европейския орган трябва да урежда тези въпроси съвместно с органите на държавите членки. важното е да се спазват изискванията на вътрешния пазар с оглед на устойчиво развитие и тук устойчивото финансиране също има своята роля. Благодаря ви. Много ви благодаря. От името на ЕКР е, докладчик в сянка е госпожа Требециус. Тя ме помоли да извиня отсъствието и тъй като има друг ангажимент. Тя седи отблизо на Предъка по досието и ще внесе своите изменения преди изтичат на крайния срок, разбира се. НКР има известни притеснения по някои елементи от редакцията на предложението. И Орики Требециус ще се опита да разпръсне тези наши притеснения с проектоизмененията. От АОДЕ, от името на АОДЕ, докладчик в сянка и е господин Селимович. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред позволете ми да благодаря на докладчика за нейният проект доклад. Той представлява отлична основа за по-нататъчните ни разисквания. Ще се съсредоточа на три елемента преносимостта, прехвърлянето и безопасността на потребителите. Първо, преносимостта. По началното си предложение Европейската комисия предвиждаше задължение за доставчиците на Европейски продукт за лична преносимост да отворят подразделение в всички държави членки, което ни се струва прекалено сложно, особено с по-малки доставчици, които не разполагат с нужният капацитет в това отношение. От своя страна предложението на, на Европейският парламент оставя всичко на пазара, което според мен е, има опасност да, да доведе до намаляване на общоевропейският а, аспект на ПЕП. Трябва да се гарантира, че продукта ще бъде на разположение поне в няколко държави членки. С целта също така ще а, насърчим останалите доставчици на подобни услуги да се съоточат върху общоевропейският продукт. По отношение на прехвърлянето, съгласно подушението на Европейската комисия, то се предвижда едва в момента, в който съответното лице се пенсионира, което с, поред нас е доста нелогично, особено след като изчезна задължението за отваряне на подразделение. Ето защо аз предлагам да предвидим възможност за прехвърляне по време на преходният период, когато предоставчиците на този продукт все още не са отворили в държави членки. Също така така искаме да има задължение за възможност за прехвърляне на всеки 5 години. И по, накрая по отношение на задълженията за защита на потребителите, смятам, че имко и Инт са свършили прекрасна работа по отношение на задължението за консултации. Благодаря ви, очаквам се търпение да срещате с докладчите в сянка. И аз ви благодаря от името на наблюдателите ви се думата им господин Де Йонг. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че в рамките на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване в подложението и възоснова на първоначално подложение на Европейската комисия ми се струва, че докладчиката на нашата парламентарна комисия е свършила отлична работа. Тя предвижда засилване на правото на информираност, както и предоставянето на помощ за онези лица, които не могат лесно да разберат какви са рисковете и предимствата на един подобен пенсионен продукт. Проблемът ми обаче е с цялото положение на Европейската комисия е от малко по-различно естество. Струва ми се, че ако заявим, че ще се съсредоточим върху младите хора, например, или хората с ниски доходи, то индивидуалните пенсионни продукти вероятно не са най-подходящият инструмент за целта. Както знаете, в повечето национални пенсионни системи предвиждат все по-нисък втори стълб, дори все по-нисък първи е, пенсионно-осигурителен стълб и съответно третият стълб, т.е. личното пенсионно осигуряване, остава единствената възможност за пенсионно осигуряване изобщо. И ми се струва, че не може да се очаква от хората, особено от младите хора, доброволно да изберат закупуването на подобни е, проекти, защото за младите хора пенсионирането е много далеч във времето и те в по-голяма степен се съсредоточават върху ежедневните си финансови нужди. Така че основният ми въпрос към докладчикът е следният. Как си представяте прилагането на тази система в страни като моята, Нидерландия, например, където има много силен втори стълб на пенсионната система? Как може да се гарантира също така, че само наетите лица също ще имат възможност да сключват нещо като колективно и пенсионни споразумения, т.е разпоредби като по втори стълб и дали продължението ви изобщо по някакъв начин засяга тези системи и също така до каква степен предоставящите услуги по втория пенсионна стълб биха били склонни да предоставят този вид продукти ПЕП. Това са основните ми въпроси и трябва да кажа, че те доста ни притесняват. оставам с впечатлението, че пенсиите се превръщат все повече и повече в пазарен продукт, вместо да бъдат колективни споразумения, както това е положението в страните с по-силен втори стълб. И смятам, че трябва да обсъдим страничните ефекти на подобни тенденции. Разбира се, този доклад не е подходящо място за това, но смятам, че трябва да имаме и по-общи дебати не заради работата на нашия докладчик, а заради Ами, цялостният поход на Европейската комисия. Той е свързан с много сериозни притеснения. Ако не можем да постигнем напредък с, с втори стълб и колективните пенсионни споразумения, не мисля, че подобни инструменти ще бъдат наистина полезни. Ако и на последно място, ако признаваме, че продуктите за лично пенсионно осигуряване са сложни за разбиране продукти, в такъв случай доставчиците на този продукт ще ви окажат своята помощ, т.е. ще ви посъветват, но често те забравят като че ли е, че дори когато консултациите се извършват по телефона, за това са платени услуги. И всъщност в случая дори и информацията за продукта се превръща в търговски продукт сама по себе си. И според мен това също е проблем, на който трябва да обърне внимание. Тоест, не би трябвало цената за консултациите да надхвърля цената на самия продукт. Благодаря ви. От името на Зелените думата е господин Шолтес. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на нашия докладчик за първи доклада, който е изготвила. Съгласен съм с нея, че общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване и инициативата на Европейската комисия за създаването му е положителна, тъй като тя ще насърчи европейските граждани да инвестират в тези продукти за лично пасионно осигуряване. Едновременно с това обаче трябва да останем бдителни по отношение на рисковете, свързани с тези инвестиционни продукти. Както казва и докладчик, има много големи разлики по отношение на личните пенсионни осигурителни продукти в държавите членки и тези особености трябва да бъдат взети предвид. Пазарът на общевропейският пазар в това отношение е много разпокъсан и ако искаме този нов продукт да бъде ефикасен и да постигне успех, трябва да се премахнат пречките за него на европейско равнище. Също така информацията за тези продукти трябва да бъде лесно достъпни и разбираема за потребителите. Както ам, казва и докладчика, за да може да функционира добре този продукт, той се нуждае от подкрепата на всички държави членки. И не на последно място трябва да не забравяме, че ПЕП си остава с е, продукт на доброволни начала, така че трябва да се намерят по-сигурни и безопасни инструменти за пенсионно осигуряване е, за спестителите, освен финансови продукти, които са на разположение пазара в момента. В проекта измененията, които ще е внеса от името на нашата политическа група, ще подчертая колко е важна да има пълна стабилност на продукта. Също така трябва да подчертаем, че доставчикът трябва да осигурява възможност за преносимост в други държави членки. Ако това не е възможно, прехвърлянето към друг доставчик трябва да бъде възможно и безплатно. и също така по отношение на задълженията за докладване, трябва да са в правомощите на Европейския орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване. По отношение на прехвърлянето към друг доставчик, то трябва да е възможно без заплащане на, цен, на такса на всеки 5 години. Това, което имам да кажа към момента, очаквам с търпение разискванията. Благодаря ви, господин Шваб, има думата. Скъпи колеги, най-напред бих желала да благодаря нашия докладчик за напредъка по тази работа и повдигането на въпросите, които са този толкова важен сектор, 700 милиарда годишно е, е оборота. И е, може би не във всички държави членки, но в повечето, веждането на подобен продукт може да бъде възможно само тогава, като разбира се се въведат адекватни такси и разбира се данъчни стимули. Това ще бъде много важен елемент за всички участници. Но държавите членки са тези, разбира се, които могат да предоставят данъчни обличения и стимули. Така че вашите предложения са много добри, защото реалността е наистина брутална към момента. И виждаме сблъсък между системите. Така че благодаря и на казаното на колегата Йонг за сигурността и защита на потребителите. И предложенията на госпожа Колен Ланген, мисля, че по един доста добър начин гарантира тази сигурност на потребителите и защита. Дали обаче с държавни субсидии подобни продукти могат да заработят добре на трансгранично ниво? И дали действително това ще доведе до едно устойчиво развитие на европейския маркт? Аз мятам, че е, това е възможно и подкрепям нашия докладчик е, и е, мисля, че това ще бъде още един напредък в този мандат на нашата институция, защото защитата на работниците и на потребителите е много важна и тя ще бъде увеличена с този продукт. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 часа на обяд на 2 май. ще съвсем скоро, идната седмица. А, явно има представител на Европейската комисия, госпожа Берше. Извинете, опитах се да спестя малко време, но разбира се, имате думата. Много ви благодаря. Много благодаря и на госпожа докладчик за това, че ни даде възможност да проведем предварителни, предварителна размяна на мнения. Изготвихме тази инициатива с а, голяма грижа за защитата на потребителите на вътрешния пазар. Не бива да пренебрегваме факта, че към момента има много ниско предлагане на продукти за лично пенсионно осигуряване на общоевропейско равнище. Всъщност, само в пет държави членки над 15% от а, активите на домакинствата са инвестирани в лични продукти за лично пенсионно осигуряване. Няма да ви обяснявам колко е голямо разминаването между осигуряващите се пенсионно и получаващите пенсии, колко ще се засилва тази пенсионна пропаст за бъдеще. Така че нашето предложение има за цел да помогнем да, в търсенето на отговор на нуждите за пенсионно осигуряване на европейските граждани. Целта ни е да създадем един прост, лесен, безопасен, прозрачен и ефикасен инструмент. Затова и предлагаме набор от хармонизирани правила, особено по отношение на препоръките, информацията за потребителя, защита на е, интересите на потребителите, чрез възможността потребителя да се прехвърли към друг доставчик, когато не е удовлетворен от услугите на съответният доставчик, като разбира се, се предвижда и още една възможност, най-новаторската възможност в нашата инициатива, а именно възможността да потребителите имат достъп до един наистина общоевропейски продукт. Или казвам с други думи, когато потребителят се премести в друга държава, членка на Европейския съюз, той ще може да продължи да внася осигурителници вноски за същият а, инвестиционен продукт, който за нас е много важен. Продължението ни се основаваше на много обхватни консултации. Потребителите ни казаха, че пазарът е прекалено разпокъсан, че се чувстват а, обвързани с, с продукта, който са избрали и че не могат да се преместят в друга държава членки и да пренесат със себе си избран техния продукт, което разбира се пък има отрицателни въздействия върху пенсията им в момента на пенсионирането. Разбира се, с внимание слушахме коментарите на докладчика и докладчите в Сянка и на всички останали, които взеха думата в подкрепа на нашата инициатива. Ще продължим да работим в посока подобряване на предложението. Надяваме се нашето предложение да бъде прието окончателно до края на мандата. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря. Както вече казах, крайният срок за внасяне на изменения е на 2 май в 12 часа, след което ще разгледаме измен... ще гласуваме на заседанието ни е през месец юни. Така продължаваме с следваща точка от дневния ред, а именно разглеждане на становището относно разгръщането на инфраструктурата за альтернативни горива в Европейския съюз. Наш докладчик е Матеяс Фан Милтенберг. Имате думата. Eh, благодаря, госпожо председател. Ще се съобразя с времето, което ми е предоставено и ще благодаря на първо време на комисията защото е, ние наистина е, след е, Парижкото споразумение можем да се обърнем само към альтернативните горева. Важно е Европейския съюз да играе водеща лидерска роля в световно ниво, Нашата политика е амбициозна за развитие на тези альтернативни горива, които се нуждаят от съответната инфраструктура. Без инфраструктура няма как да се развива този сектор и за това потребителя е в основата на този проект за становище тъй като именно потребителя ще вземе решение дали да използва альтернативи горива или е, традиционните. Потребителите трябва да имат достъп до ясна, надежна информация е, относно локализацията и наличността е, на колонките за зареждане при електрическите автомобили. Освен това, потребителя трябва да може да сравнява цените на альтернативните и на традиционните горива, така че трябва да разполагаме с съответната платформа за ползване на такива данни. Потребителя трябва да знае и какво ще му струва зареждането на превозното средство, особено ако се движи извън страната. Устойчивият транспорт трябва да бъде по-привлекателен, така че трябва да има оперативна съвместимост по разплащателните методи. Налага се да се разработи европейска стратегия в тази посока, така че комисията трябва да направи необходимото и да предвиди евентуално законодателство в тази материя. Комисията трябва да е, направи такава оценка за необходимостта на законодателни мерки. Европейския съюз е, трябва наистина да се е, стреми към водеща роля в областта на нисковъглеродните технологии. И трябва е, да докажем нашите амбиции, ако искаме да се разгърне тази а, инфраструктура. Когато говорим за финансиране, трябва да се гарантира и подкрепа. А, на този етап става дума за отпускане на а, заеми, а, но трябва да видим каква е практиката в Норвегия и в Нидерландия, а, именно данъчни а, стимули а, за тези потребители, които ползват електромобили. Е, трябва да вървим към успешен, устойчив транспорт. И разбира се, инфраструктурата е основно изискване. Обсъждаме а, е, тези въпроси и с а, е, водещата комисия. А ако имате въпроси, на ваше разположение. Действително, крайният срок за нас изменение утре на обяд, така че съвсем скоро докладчите в Сянка от името на НП госпожа Вайдере. Имате думата. Uh, Много ви благодаря. Аз също бях искала да благодаря на докладчик господин Ван Милтенбург за проектостановището му. Като цяло можем да подкрепим неговите предложения. Вече внесох някои проектоизменения, чиято цяло е да подчертаем колко е важен плана за действие на Европейската комисия. Държа да подчертая, че разработването на инфраструктурата за альтернативни горива е важно не само за, за конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло, но и за гарантиране на енергийната безопасност на Съюза. Както знаем, към момента транспортният отрасъл в много силна степен зависи от петрола, а над 30% от доставките ни на нефти от Русия, която не е най-сигурният партньор. Ето защо разработването на альтернативни горива би следвало да бъде сред основните ни приоритети, за да намалим зависимостта си от тези вноски. Също така се радвам, че Европейската комисия при, насърчава технологично неутралният подход. По този начин може да насърчаваме разработване на инфраструктура, която включва различни технологии, която по този начин гарантира правото на избор на потребителите. Държа също така да подчертая положителната взаимовръзка между наличността на инфраструктура за альтернативни горива и сели от една страна и приемането на нуждата от въвеждане на нови системи за мобилност от страна на потребителите. За целта ни трябват нови модели, които да отговарят на нуждите на потребителите. И накрая държа да подчертая, че имаме нужда от засилване на финансиране за разработване на новата инфраструктура за альтернативни горива, особено в контекста на новата МФР. Член съм и на Комисията по бюджети. В момента обсъждаме тази възможност. Европейската комисия ще излезе с своето предложение за новата МФР на 2 май и се надяваме в нея да бъдат предвидени нужните финансови средства и за тази толкова важна инициатива. Благодаря от името на социалистите и демократите, докладчик в сянка е госпожа Грапини. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, смятам, че всички докладчици в сянка са съгласни, приемат предложенията на докладчика. Ние от Комисията по транспорт е, аз имаме становище, но това становище трябва да е, бъде е, съобразено и със становището на ИМКО. Относно е, намаляването на емисиите до 40% 2030 година. Това е, предложение на е, комисията искам да подкрепя, което трябва да съответства и на другите инициативи в тази сфера така че това се отнася и до альтернативните е, горива. Но инфраструктурата е недостатъчна и основното предизвикателство тук е, е какво трябва да предприемат тези държави членки, които нямат никаква разработена инфраструктура, особено за електрическите е, превозни средства. Как да се подпомогнат тези държави членки да изградат такава инфраструктура? по альтернативните горева. Какво трябва да се предприеме и за тези държави, които имат отдалечени територии и труднодостъпни, както и целите за ниско въглеродни технологии. Така че трябва а, всички субекти по веригата а, да върват в една и съща посока. Институциите и потребителите, операторите, сдруженията на потребители. А, смятам, че докладът а, е разработен а, именно в такава посока. А, и обединява всички тези елементи. Необходимата инфраструктура, прехода а, към альтернативните горива и, и информираността а, на а, потребителите. Потребителите, които са тези, които трябва да решат E Благодаря ви от името на ЕКР, докладчик в сянка е Дан Далтън, който се извинява за отсъствието си и ме помоли да се изкажа от негово име. ЕКР подкрепя докладчика на АОД и не, неговото предостановище. Дана приветства планът на Европейската, план на Европейската комисия за изграждане на инфраструктура за альтернативни горива и настоява за прозрачната и разбираема информация за потребителите. Той също така е, приветства идеята за взаимна за оперативна съвместимост на платежните системи, но насърчава за избягване на единните за, на решенията, които предвижда пълна хармонизация, доколкото това е възможно. Като цяло инициативата е положителна, но е важна тя да дойде от промишлеността и да отговаря на нуждите, търсенето и моделите на потребление на потребителите. Това, което искаме да избегнем е модерна версия на изграждането на пътища, които не водят до никъде. Инфраструктура културата трябва да се разработва по интелигентен начин, за да отговори на нуждите на тези нови интелигентни превозни средства. Дан Далтън има също въпроси, свързани с финансирането на плана за действие. Има огромна нужда от инвестиции, но не е ясно дали тази инвестиции трябва да дойдат само от публични инвестиции. Това беше от името на Дан Далтън, от името на Обединената левица. Дени, ще вземеш ли думата или не? тъй като си единственият представител на Обединената левица. Не, добре, но от името на зелените докладчи в сянка е Паскал Дюрон, но и него не го виждам. Ще дам думата на представител на Европейската комисия. Заповядайте. Добър ден, благодаря ви за поканата да вземем участие на днешното заседание. Много се радваме, че подкрепяте плана за действие с радост можем да заявим, че в момента работим по всички приоритетни въпроси споменати от докладчика. В частност сме съгласни, че за да помогнем с функционирането на природни средства с 0% емисии, трябва да се промени цялостния контекст, т.е. да се работи върху, върху създаването и производството на такива автомобили, не инфраструктурата, но и промяна в моделите на поведение на потребителите. Затова създадохме и този план за действие, който е изчерпателен, който обхваща всички тези измерения. В частност, предвиждаме нови ограничения за леките и лекотоварните автомобили по отношение на емисиите. Също така има едно друго предложение, свързано с емисиите в рамките на плана за действие за климата, което пак е засяга основно автомобилите и плана за действие, който обсъждаме днес, чето цел е да насърчи разработването на инфраструктурата и промяната в поведението на потребителите. В отговор на някои от споменатите от вас въпроси, напълно сме съгласни, че взаимно с съвместимост на инфраструктурата в рамките на Европейския съюз би следвало да бъде сред основните ни приоритети, че имаме нужда от повече оперативна съвместимост всъщност. Както каза и докладчик, потребителите трябва да могат да зареждат автомобилите си из целият Европейски съюз, както го правят в момента с традиционните превозни средства. За целта сме разработили няколко възможни програми за подкрепа. На първо място е програмата за консултации и подкрепа на държавите членки в рамките на механизма свързване на Европа. На първо място почваме с процес на картографиране на държавите членки, като първоначално помолихме поне някои държави членки да вземат участие в пилотният проект, като се разглежда не само географските разположения в инфраструктурата, но и някои по-динамични аспекти, като например наличността на инфраструктура в реално време, за да могат потребителите да използват възможно най лесно и ефикасно този вид информация, за да знаят точно къде и кога могат да се заредят превозното си средство. А паралелно с това лансирахме втората фаза от функционирането на наблюдателният орган за альтернативни горива. Бихме искали този орган да се превърне в основният наблюдателен орган за всички въпроси, свързани с альтернативните горива. А в тази втора фаза се съсредоточаваме и върху върху а, изчисляване на общите разходи за собственика, т.е. да могат потребителите в самото начало да са наясно каква ще бъде общата цена на превозното средство за тирно гориво през целият му цикъл на живот, като разбира се целта е да се насърчи преходът към този вид превозни средства. Както споменахте и в проекто становището, предвижда се и а, ценово сравняване, т.е. сравняваме цената на различните видове альтернативни горива. А между време, но сега мога да заявя, че разработихме план, а, извинете, акт за изпълнение с държавите членки в това отношение, т.е. постигнахме бързо съгласие с държавите членки по тази инициатива. Надявам се да приемем този акт изпълнение до края на годината, т.е. работим в момента и с радост ще ви докладваме след няколко месеца за постигнатият напредък по всички е, тези въпроси. Благодаря, господин Ван Нютенбърг. Искате ли да отговорите на някои от коментарите? Heel kort, in een half minuut. Uh, uh, dank voor de bijdrage. Uh... Благодаря. Благодаря на всички, които коментираха. Е, два аспекта, изключително актуални, е, бяха подчертани. Е, именно неутрална технологична стратегия и разгръщане е, с оглед на наличната инфраструктура и приемането, желанието на потребителите да преминат към е, е, електричество или водород като гориво. Независимо от броя на внесените изменения, ще и направя нужните промени в текста и ще го внеса следващата среща. Благодаря на всички. Много благодаря, желая ви успех. И с това а, искам да ви припомня, че срокът за изменение е утре. Най-късно до утре можете да внасяте вашите изменения. Сега, разбира се, виждам, а, че а, колегите пристигат. Моля ви, заемете места. Ще изчакам една минута, преди да пристъпим към гласуване. Okay, so if everybody is seated, we can... След като всички заемете места, можем да започнем с първото гласуване. Швейцария. Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар. Гласуване. А, единично преминаваме направо към гласуването. Може да гласувате.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 25 за, 22 против, 1 въздържал се. Следващото гласуване е относно проверка за пропорционалност, директива на а, съвета и а, а, парламента за ново регулиране на професии, нови тестове за професионални тестове. Може да гласувате. Yes, I close the vote. Край на гласуването. Приема се с 29 за и 4 против. Много ви благодаря. Последното ни гласуване днес е по пилотни проекти и подготвителни действия за бюджета с 2019 година. Ще гласуваме отделните проекти. Ще ви изчета отделните заглавия. Първо, наблюдаване на а, възможни а, а, профилирания на потребителите на авиокомпаниите за против. Приема се. Второто е въвеждане на търговски а, гаранции за а, жизнения цикъл на продуктите. За, против, въздържали се, приема се. Трети пилотен проект МСП и инструменти за социалния бизнес. За, против, въздържали се, приема се. След това, а, качество на услугите в туризма. За, против, въздържали се, приема се. Пилотен проект относно оценка на различните продукти и тяхното качество на вътрешния пазар. За, против, въздържали се, приема се. Пилотен проект за прилагане на достъп до веб пространството за, против, въздържали се, приема се. И в заключение борба за експериментална креативност и иновации в областта на климата. За, против, въздържали се, приема се. С това приключваме гласуването днес. което означава, че непосредствено преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Обмен на виждания. Моля ви тези, които напускат залата, да го направят по-тихо. Okay, so we will start with the exchange of... Към моля ви да започнем с размяна на мнения относно анализиране на големи масиви от данни с самообучаващ се изкуствен интелект с участието на посланник Фройснес. Моля ви, е, коригирайте ме, ако погрешно произнасям името на е, посланника, както и норвежки учени и прависти. Добре дошли на нашите гости на заседанието на нашата комисия. Благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни. А сега, господин посланник Фройснес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие отново да а, бъда тук в а, вашата сграда и във вашата комисия действително за мен е висока чест да ви предоставя е, нова информация относно изкуствения интелект и неговото прилагане във всички е, сектори на обществото. За нас е голяма чест отбележа, че Европейския съюз наистина разглежда тази тема и ние с огромен интерес следим инициативите не само на Европейската комисия, но и дебатите и работната програма на Европейския парламент. Само преди няколко дена, на 10 април, 24 държави членки и Норвегия, моята страна, подписаха декларация за сътрудничество относно изку... Е, изкуствения интелект. И е, за мен е удоволствие тук пред вас да съобщя, че вчера проведохме заседание с а, е, бългийския министр на правосъдието, господин Кол Гейнс, който предложи проект за цялостна модернизация – в бългийската, бългийския сектор на правосъдие. Като ние предложихме, че можем да си сътрудничим с Бългийското министерство, за да се постигне по-голям напредък а, а, за цифровизацията в сектор правосъдие, като определим а, и възможности за включване на изкуствения интелект в този сектор, който е именно да подобри работата на юристите, както и а, а, да бъдат гарантирани правата на гражданите. А, и според нас това може да бъде под формата на един пилотен проект, и който може да, дори да се разразне в един общоевропейски а, проект. А, тук присъства член на управителния съвет, господин Пер Мартенхоф, който е член именно на дружеството, което разработи изкуствения интелект, тази технология, която вече се прилага в Норвегия. По-късно бих желал да предложа да ви представим нашата PowerPoint презентация. И ако разбира се това ви интересува, също така а, можем а, да ви представим накратко а, идеята за наш проект за подобряване на а, сектор правосъдие във всички ев... държави членки на европейско ниво. Така че, за ваше позволение, може ли да дам думата на нашия специалист, председател на управителния съвет на Армсис? които са разработили изкуствения интелект. Благодаря ви. С нас е чест да присъстваме в Европейския парламент. Изкуственият интелект е думата, която се е, е говори от, повтаря от всички. Е, Някои си представя, че това са модерно изглеждащи роботи. А, това, което искам а, да кажа е, че Европа е водеща, когато говорим за е, изкуствен интелект. Е, Разбира се, че Китай и, и Штатите са водещи, но не и по темата за изкуствен интелект. Европа е водеща. Само преди няколко дена Марк Зукерберг, Фейсбук, а, имаше изслушване пред Американския конгрес. И също се надяваме, че а, речите, подбуждащи омраза, ще бъдат спрени след около 10 години, каза Мак Зукерберг. А ние това можем да го направим. Ние, ние го правим вече. Тоест, Европа води в тази посока. Но липсват търсещите клиенти. Липсва търсене. А също така и е, добро финансиране, особено за пилотни е, проекти. Това е много важно, особено в началото. Защото изкуственият интелект, ви уверявам, че може да насърчи а, европейската промишленост и частния сектор, ако се използва правилно. защит... Органа за защита на лични данни гледа много положително относно използването на изкуствения интелект в частния сектор. Виждаме какво а, става в момента в Штатите. Така че защитата на лични данни може да се възползва от изкуствения интелект, особено през идните години. Така че ние можем да бъдем пионери и в този, тази област. Съвсем накратко бих желал да отбележа, че цифровизацията на Европейския съюз може да бъде подпомогната и посредством изкуствения интелект на европейско ниво. Големи обеми от данни могат да бъдат проследявани. Европа по този начин може да се развива по-бързо. Второто поколение изкуствен интелект се използва и ще се използва много по-лесно и може да се прилага много по-бързо, отколкото първото поколение. И под този начин... И сега, съвсем накратко, бих желал да ви представя самата, да ви представим самата технология посредством тази презентация. Ингеборг, имате думата нашата колега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, членове на Европейския председател, дами и господа. Съвсем накратко ще ви представя нашата председат... пред презентация относно анализиране на големи данни посредством изкуствен интелект. През 1950 г. английският информатик Алан Тюринг каза следното. Могат ли машините да а, мислят? Нека да разсъждаваме на този въпрос. Днес отговорът е положителен. Какво означава положителният отговор на този въпрос? Съгласно Световния економически форум от 2030 година, световната економика ще нарасне с 16 трилиарда долара посредством изкуствения интелект, ако той се прилага в различни сектори, например в публичния сектор. Виждаме, че ще се увеличи ефективността, прозрачността и разбира се, това ще доведе до намаляване на бюрокрацията, което пък ще увеличи продуктивността. В здравния сектор е огромен потенциала на изкуствения интелект. Например, по отношение на диагнозирането, поставянето на диагнози, скенери, което ще увеличи безопасността на пациентите и изобщо спасяване на човешки живот. Огромен потенциал. Виждаме също така в научните изследвания в медицинската област. А, в областта и сектора на правосъдие ние виждаме огромен потенциал за внедряването на изкуствения интелект. Разбира се, важно е, например, това да бъде регулирано от европейско законодателство на европейско ниво, а като а, се включи а, и е изкуственият интелект, механизмите за търсене в европейското законодателство ще бъдат много по-прецизни, много по-бързи и разбира се, се надяваме, че по този начин ще се а, укрепи върховенството на закона в ЕС. А, разбира се, изкуственият интелект може да се изпусва, използва за бързото разкриване на фалшивите новини, което е много сериозна тема днес за оценка на рискове, наблюдение на рискове в областта на сигурността и безопасността. И разбира се, това е много важен елемент за превенцията. И както каза, разбира се, моите колеги, за разкриване и забраняване на подбуждащи омразата речи. Нуждаем се за целта от големите данни, големите обеми данни, Разбира се, че е, Китай и Штатите е, са е, много по-напред от нас. Те разполагат с много по-големи бази данни, с които те могат да обменят алгоритми. Изкуственият интелект обаче изисква минимална обема данни 50 000 документа, което е много малък брой. И разбира се, ние можем да започнем с това. Така че големите данни се качват в облака, ние ги наричаме CCL, Corpus Cube Linguistics. То, това е алгоритъм, който а, а, сам ще разбере използваният език в определеният набор данни. Без значение дали ще става, например, за медицинска терминология или правна терминология и а, CCL, разбира се, ще, разбели, ще разбере съответния професионален а, език. Разбира се, това въжи и за естествените езици – норвежки, английски, френски и така нататък. Самия алгоритъм CCL е неутрален, езиково неутрален. Както казах, целият този процес е само обучаващ се. което означава, че изключително много ще намалее времето за внедряване на системата. Много ваш елемент, който ние виждаме като потенциал, това е търсенето на лицеви изображения. Съвсем накратко ще ви представя а, качествата на алгоритъма CCL. Както казах, той е много бърз, лесно може да се прилага, езиково неутрален е и прецизността е повече от 90%. Споменахме речите, подбуждащи омраза, в случая с Марк Зукебер. Технологиите, разбира се, на Фейсбук са много напреднали, но ние, те могат до 5 до 10 години да работят, но ние смятаме, че с нашата технология на изкуствен интелект още на момента можем да идентифицираме и забраним речите, подбуждащи омраза. За нас е много важен факт, е, че изкуственият интелект е приоритет за Европейския съюз, защото това ще отвори разкрие огромни възможности. И заинтересованите страни са готови да работят с европейските институции, с европейските а, дружества, за да се а, а, внедри изкуственият интелект съгласно европейските ценности и стандарти. Благодаря ви. Благодаря за вашата презентация, за вашите уводни думи. Темата е изключително интересна. Сега членовете на комисията имат възможност да зададат въпроси, да направят коментари. Катрин, вие сте първа. Благодаря ви. Хубаво би било наистина да имаме и норвежки колеги. Няколко а, седмици имахме посещение в Норвегия. Темата е изключително а, актуална. Много се радвам наистина а, многократно да я обсъждаме тук. Тази сутрин а, го, говорим за а, изкуствения интелект, а, изкустваме, чакваме комисията съвсем скоро да а, подготви документи. А, и чухме много важни а, теми тук, като доверие, доверие към стандартите – позволете ми да се спра на тази тема за стандартите, защото нашата комисия отговаря за стандартите. Това, което ми притеснява е всъщност кой определя стандартите. И нашият подход трябва да бъде наистина малко по-различен. Да видим какви са а, проблемите, когато говорим за издаване, изграждане и създаване на стандарти. Политиката за управление на данни, особено големите данни, е много важна. Как ще гарантираме, че е, качеството на данните е добро? Да, много ми хареса цитата на Алан Туринг, но е много важен този въпрос. Това което разбира се е, е, става с неговата работа и ние трябва да отдадем заслужената е, чест на неговата работа. Както казах, малко ме притеснява дебатите относно изкуствения интелект. Виждаме така колко нагорещени са дебатите около случая с Макс Зукерберг и така нататък. Нещата се развиват много бързо. Само преди няколко години ситуацията беше различна. Сега, тук обаче, е, разбира се, вие говорите пред е, е, една зала, където няма толкова много депутати. А това е много важна тема. Технологиите. Технологиите, които ще станат достъпни за широката общественост. И трябва наистина да сме наясно за какво говорим, как, как това ще се отраси върху създаването на работни места, здравеопазването и как всъщност да убедим гражданите, че изкуственият интелект, интелект ще помогне, например, за а, бързото разкриване на рак, а, премахването на алергии. А, и политиците са тези, които трябва да седнат на масата заедно с експертите и да обсъждат тези теми, защото ние трябва заедно да помислим какво можем да направим, за да облегчим а, живота на нашите граждани. Тук са много а, въпросите, например, а, разгръщане на данни, търсене в големите обеми данни, така наречения data mining, здравеопазването, авторско право, интелектуална собственост, изобщо как това ще се отрази на бъдещото развитие във всички области. Защото технологиите се развиват много бързо. И не бива ние да се превърнем в жертва на тези технологии. Важно е да говорим помежду си и, разбира се, да се движим напред. Защото тази комисия е водеща относно определенето на стандартите, изискванията. И защото тук е мястото да се разработват, а не в Китай. Please. Thank you very much, Madam Chair, and thank you all presenters for very interesting... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости, които споделиха изключително интересни идеи. Ние много се, много се говори напоследък за фалшивите новини, как да се борим с тях. А, така че а, интересно беше да чуя как използването на ин, изкуствения интелект може да се използва в демократичното общество, да се борим с фалшивите новини и да се превърне в огромно предимство на демокрацията. Въпросът ми е следният. Какви инструменти можем да използваме, обаче за е, защита и опазване на граматич... Е, извинете, демократичните е, правила в борбата срещу фалшивите новини. Важно е да се разграничава между публичния и частния сектор, и то точно в момента. В много от европейските държави членки публичният сектор е всъщност законодател, не държава. Има предвид а, е, разкриването и борбата с фалшивите новини. Тоест, може ли малко повече да ни обясните? Каква следва да е ролята на публичния сектор, използвайки а, и, изкуствения интелект в тази област? Благодаря ви, госпожа Консалес. Mrs. Благодаря, госпожо председател. На фински ще говоря. Имам един въпрос. Историята показва а, как революцията изяжда децата си и тази цифрова революция повдига много въпроси, включително и е, такива, които имат отношение към етиката. Е, да речем, е, преводът от един език на друг и неутралния, неутралността, какво ще кажете вие за невидимите алгоритми? Неутрални ли са те, защото в тях са вмъкнати и търговски тайни? Посочи се, че Европа е доста напреднала в тази сфера, в развитието на изкуствения интелект спрямо Китай, например. Бихте ли задълбочили малко този въпрос? По какъв начин Европа е изпреварила тези държави? Как е, Европа по-лесно е, определя фалшивите новини. Не знам дали в Китай изобщо се посочват фалшивите новини или не. Благодаря ви. Okay, thank you very much. And then, uh, Mr. Zulu. Много ви благодаря. Господин Лопес. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да задам няколко въпроса на нашите гости. Първо, юридическото лице, това също е важен въпрос, който трябва задълбочено да бъде обсъден защото трябва да е наясно кой поема отговорността, дали машината, дали изобретателя. И е, това е изключително сложна тема. Бих искал да чуя какво е вашето мнение по този въпрос. Изключително важно е да разполагаме с система, която да може да оценява надежността и качеството на базата на която ще работи изкуственият интелект. И тук може да има доста променливи а, резултати а, по отношение на а, масивите данни. Те също могат да насочват економиката, така че трябва да бъде гарантирана пълна прозрачност и бих искал да е, разбера по-ясно ситуацията. Посочихте, е, че сме силно конкурентно способни, ние в Европа, е, но е важно да разработим стратегия, европейска стратегия, а пазарът е доста фрагментиран. Е, така че не смятам, че сме достатъчно конкурентно способни в тази материя. Така че бихме могли да, бихме могли да ускорим процес. Благодаря ви. Някой друг иска ли да зададе въпрос? Очевидно не. така случай аз ще ви задам един въпрос. В момента има доста страхове около изкуственият интелект е, сред общественото мнение хората се притесняват, че роботите ще им вземат работата и че само високо квалифицираните служители ще са в състояние да работят с тези роботи. Аз обаче съм твърдо убедена в положителните въздействия и предимствата, които ще ни донесе изкуствен интелект. тук няколко примера в изложението си. Така че какви са вашите основни доводи как можем да убедим хората, че изкуственият интелект е предимство, как да ги насърчим да гледат на него като на нещо положително, а не като на заплаха. Не знам кой първо ще вземе думата. Заповядайте. Разбира се, ще помоля експертите да допълнят, но в началото бих искал да ви осведомя, че тази сутрин имахме заседание с кабинета на коментария АНСИП и обсъдихме съобщението, което ще бъде публикувано утре. И по време на тази среща подчертахме нещо, което бихме искали да подчертаем и днес пред вас. Важно е да има възможно най-широко сътрудничество за последващите действия на това европейско съобщение на Европейската комисия, така че европейските институции, Европейския парламент трябва да изиграят своята роля. Благодарение на този процес ще определим за какво ще се използва изкуствения интелект. Тоест, ние ще го направим, а не някои никому неизвестен програмист. Това е ваше решение, ваша отговорност и с пълно браво, госпожо председател, казахте, че изкуствен интелект има огромен потенциал и може да донесе много облаки. И на заседанието ни вчера изложихме редицата предимства на тези технологии в областта на здравеопазването, на правото и при установяването на езика на омразата, борбата с фалшивите новини, осигуряване на безопасност за гражданите ни чрез по интелигентни и по-целенасочени разнователни служби, които ще помогнат да опазим гражданите ни. Това са възможни приложения на изкуствения интелект. Това не е някаква машина на злото, като представлява заплаха за обществото. А сега ще дам думата на колегите за отговор. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на въпросите, свързани с стандартизацията. Стандартизацията действително е много важна. Има комитет за стандартизацията в областта на изкуствения интелект в рамките на ISO и редица в рамките на ИСО и редица държави и членки участват в а, този комитет, но очевидно, че към момента водеща роля играят Китай и Съединените щати. Има и някои по-малки европейски дружества, които са членове на комитета от страна на Европейския съюз, но те не спорят със същите средства като Китай и Съединените щати. Там се полагат огромни усилия и много финансови средства за централизация на технологиите, затова е толкова важно да следим тази работа и да подкрепяме както държавите членки, така и отделните дружества, които са част от този комитет на ИСО. Много е важно. Също така е положителен факта, че Европейският съюз възнамерява да създаде наблюдателен орган за изкуствения интелект. Създаването му ще бъде оповестено утре на 25-ти, когато бъде представена стратегията за изкуствения интелект. По отношение на етиката на машините, разбира се, това е един изключително сложен въпрос, но смятам, че не е след да се върнем малко назад и да отбележим, че в много отношения Европейския съюз и Европа всъщност играе водеща роля. Имаме много малки предприятия, но е, имаме недостиг на търсене. Има огромен обществен сектор, който може да се възползва от услугите на изкуственият интелект за подобри своята ефикасност, което ще даде тласък и на помешеността, и на обществения сектор. Така че за мен това е много важно. Разполагаме с всички възможности и съм много положително настроен в това отношение. А по въпроса за конкурентното предимство, Както знаете, в Европейския съюз вече разработваме второто поколение изкуствен интелект. Както ви казах, имаме нужда от повече търсене от страна на потребителите, но е огромно предимство това, че се въвежда навсякъде общият аргумент защита на личните данни, който ще ни даде огромна предимство А по въпроса е как можем да а, установяваме и прем... премахване на фалшивите новини, ще дам думата на колегата за отговор. И аз ви благодаря. Аз съм един от основателите на компанията. Благодаря ви, че се грижите за нас. Когато говорим за фалшивите новини и новите технологии, действително сме изправени пред явление, чието, резу... чието резултати не сме запознати към момента, но това ни се случва постоянно. преди 300 години, когато се появиха, като се появи спининг джени или Мнози не бяха силно притеснени, но както знаете, този нов метод на производство се превърна в истинска революция. А, така че със сигурност ще се създадат нови работни места чрез изкуствен интелект, но не можем да предвидим от сега какви. още не може да си представим как ще изглежда работното място след няколко години. Но промяната, на която сме свидетели, значи в областта на фалшивите новини, например, че ще можем да комбинираме алгоритми с логоритми. Или казано с други думи, че можем да комбинираме неструктурирани данни с структурирани данни. И между другото, не сте а, анонимни, когато търсите в интернет, както много хора си мислят. Търсите от IP адреса ви, като разбира се има и възможности да се гарантира анонимно. Всички сме чували за а, тъмния интернет и т.н. Но в това отношение, поне за мен, е изключително важно фактът, че оставаме единни в Европа, че работим заедно, че проявяваме а, доста а, новаторство, а, и че ставаме отворени за нови идеи, защото за бъдеще най-важното ще бъде колко и как ще се споделя. И именно вие сте хората, които твърдят, че ако работим и предвиждаме е, развитието, ще ни чака светло бъдеще. Ще ви дам един пример. Вижте този смартфон. Всеки разполага с е, подобен уред, но има най-вероятно поне 20 различни зарядни за зареждането на смартфоните, което разбира се създава много голям брой работни места в Китай, но този факт е истинско бедствие за околната среда. Именно това имам предвид. Това, например, е въпрос, по който би трябвало да работите. Създаването на нови стандарти, когато говорим за морал и етика, няма никакъв проблем подобни изисквания да бъдат включени в алгоритмите. Или нека да го кажа по друг начин. За да сложим край на фалшивите новини и навлизането им в Европа, трябва да започнем да работим за премахването на това явление. И това е борба, която можем да спечелим, ако обединим усилията си, но трябва да го направим възможно най-бързо и не бива да се страхуваме. Би следвало да играем водеща роля и най-ефикасното решение би било да се обединят хора с машини и да се създадат стандарти в тази посока. just also say... Um, а няколко думи за надежността на данните ни. Това, разбира се, е много важен въпрос. Специалното в, в нашия алгоритъм е възможността само да търсите или само с няколко изречения да може да, да четете големи масиви от данни. Ще ви дам пример с здравеопазването. Не е достатъчно да има частни клиники, където богатите хора да могат да се лекуват. Важно е да се вземе предвид аспекта социална демография. Затова трябва да има и много строги правила за събирането на данните и качеството на тези данни. Смятаме, че този аспект е, е надлежно предвиден. Мога да ви дам пример с фармацевтичната промишленост. Както вече казах, е, Нашата гумита може да разбира е, различни езици, включително и диалекти. Също така мога, може да разбира и сложен език, т.е. до 30-40 изречения. Двете служби на, на полицията в Норвегия използват а, нашият алгоритъм в момента. И ако някой каза, че доматите ще пристигнат на Гран Плас в Брюксел в 10 вечерта днес, системата ще разбере, че домати в случая не съвпада с останалата част от изречението и съответно ще подаде сигнал за нередност. Но разбира се, когато полицейските служби използват тези е, системи, те го правят въз основа на решение от съда за последяване на дадено лице. Тоест правилата са много-много строги и е много важно тези правила да се прилагат и с цяла Европа. И в това отношение е важно парламентът също да работи в е, тази посока. Благодаря ви. Nobody else, you've all answered. Uh, благодаря ви от името на всички членове на нашата комисия за присъствието днес сред нас е и за това, което ни казахте относно изкуствения интелект. Сигурна съм, че ще продължаваме да работим още много по тази тема. Още веднъж ви благодаря. So it means that we don't have our with us. Um... Okay, so um, our next agenda... Добре, по принцип следващата точка от дневния ряд е свободното движение на нелични данни в Европейския съюз, но докладчика все още не е сред нас, така че може би ще изчакаме няколко минути. Okay, so uh, our rapporteur has arrived, so uh, we can uh, continue with our last agenda item. И така продължаваме с последна точка от дневния ред за днес, а именно разглеждането на измененията по доклада за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз. Давам думата на нашия докладчик госпожа Анна Мария Кораца Билт. Благодаря ви, Госпожо председател, извинявайте, колеги, трябваше да гласувам в друга комисия. Много се извинявам още веднъж. Най-напред бих искал да благодаря на всички за отличните изменения, които показват колко важна е темата. Държа да подчертая, че а, проведохме и две чудесни срещи с докладчите в Сянка за изкопване на компромисните изменения, за което наистина много им благодаря. Работим действително с дух на много голямо желание за сътрудничество и намиране на компромиси. Огромните предимства на премахването за свободно, за изискването свободно движение на данните не бива да се подценява нито чрез намаляването на приложното поле, нито чрез увеличаването на броя на изключенията. И затова се радвам, че постигнахме напред в това отношение и за това колко е важно да се работи възможно най-бързо по този регламент. Припомням, че това е един от стълбовете на единния цифров пазар. Тоест всички облаги на една економика, основаваща се на данните, към се повече се насочваме в Европа, и е в същия размер като последните три споразумения за търговия, сключени в Европа. И сега набързо няколко думи за измененията. Регулацията е много прост, така че нека да го запазим такъв, да бъде прост, ясен, да предоставя нужната правна сигурност и, както вече казах, да бъде амбициозен. По член 2, който засяга приложното поле, нека да припомня на всички. Струва ми се, че трябва да положим още усилия, за да уточним, че всъщност свободното движение на нелични данни допълва, а не се покрива с регламента за защита на личните данни. Разбирам оправданите притеснения на колегите. Ако не се лъжа, получих, се консултирахме с а, петима правни консултанти, всички заявиха, че свободното движение на личните данни също е с много ограничено приложено поле. Става дума за географското измерение, къде ще се съдържат данните. Т.е. искаме да премахнем пречките, които позволяват данните да се локализират с в една държава членка в друга държава членка. А аргументът за защита личните данни определя как се обработват данните, т.е. съвсем различна е приложното поле на двата регламента доста скромно подхождам към този технически въпрос и това нееднократно искахме правна помощ. Тоест, както вече казахме, не личните данни е локализация на самите данни, а, а защитата на аргументите за общия граматичен на личните данни определя как се обработват данните. А какво става с местните масиви от данни? Защо трябва да ги включим? Все повече и повече ще бъдат а, сивите зони, т.е. масиви от данни, които преобладават не личните данни, но има и малко количество лични данни. Какво се случва, когато тези вите данни са свързани по начин, който да могат да бъдат разединени. Където и да се намират те в Европейския съюз, регламентът, общият регламент за личните данни ще се прилага по отношение на данните. Но общият регламент не може да се прилага към цялостният масив от данни, случая случай на смесени данни. Защо? Защото в общия регламент се разпорежда, че не може да се възпопия свободното движение на лични данни възоснова на съображение, свързано с на личните данни. Но държавите членки могат да използват много голям брой изключения, заложени в общият регламент и да налагат други ограничения, които не се основават на защитата на личните данни. Тоест, напълно се поставя под въпрос цялата идея на регламента за свободно движение на лични данни. Исках да го обясня много ясно, защото едно от основните предизвикателства в днешно време е да запазим личните данни, без обаче да възпрепятстваме по някакъв начин новаторството в економиката. Така ще ви получите правното становище. в текста много ясно се разпорежда и се разписва в голяма част от измененията факта, че в случаите на смесените групи от данни, общият регламент относно личните данни т.е. че регламента за свободно движение на наличните данни ще се прилага без това да влияе на прилагането на общия регламент на личните данни. Тоест, когато има лични данни, които са част от а, смесена група от данни, те винаги ще бъдат а, м, покрити от приложното поле на общия документ точно защитите на личните данни. Аргумент свободното движение на личните данни забранява неоснованата забрана за локализация при като паралелно с това общият регламент за защита личните данни ще продължава да защита неприкосновеността на личния е, живот. Трябваше да почита правото становище, защото ако се прилага общият регламент към целия, цялата група от смесени данни. Тази разпоредба ще бъде успорена в съда буквално в първи ден си в сила и това искаме да избегнем. И други въпроси, по които поехме ангажимента с колегите. за моментът, в, който се премахне анонимността на данните, тогава чуем тези данни стават лични данни и попадат напълно по поле на общият регламент. По член 3 не виждам сериозни проблеми. Много е важно да се гарантира нужната правна сигурност, как всички са съгласни по това. Имаше въпрос, свързан с обществените поръчки, но за мен е очевидно, че този регламент всъщност е има за цел да дерегулира, но няма задължение за прехвърляне към друга държава членка. Но е важно държавите членки да не възпрепятстват прехвърлянето на данни. Тоест много е важно да се работи с обществените власти на всички равнища, включително и в областта на публичните поръчки, но не бива това да е задължително случаите, когато държавата членка не иска да прехвърли към подизпълнители, т.е. не бива да, се, да бъде задължително прехвърлянето на данните в друга държава членка. В член 4 се предвиждат изключенията, да свързани с обществената сигурност. Отново е много важно да остане само едно изключение, което се основава на договорите и на съдебната практика. И отново получихме отлично правно становище. И ми се струва, че като цяло има консенсус, а именно изключението за обществена сигурност трябва да остане в настоящият му вид. Освен това, държавите членки трябва по възможно най-прозрачен начин да обяснят а, а, своите доводи, защо искат да запазят изключението и да предоставят на държави, на Корпорацията комисия надлежно обяснение и да запазят прилагането на това изключение до минимум възоснова на принципа на пропорционалност. Имаше и сериозни проблеми с а, изискването за публикуване на вебсайта на официалните езици. Разговаряме с Европейската комисия в момента. В комисията на ИТР се предвижда работните езици на комисията, английски, френски и немски. Предполагам, че и тук ще успеем да намерим решение, защото всички искат да сме възможно най-отворени и прозрачни по отношение на гражданите и дружествата за това как, кои задължени за на личните данни си остават. Член 5 е свързан с, с, с разпо... факта, че данните трябва да са на разположение на държавите членки. Трябва да се опусти процедурата и ако една държава членка има нужда от достъп до данни, които се съхраняват в друга държава членка по правни причини, например в областта на данъчната област, се могат да го направят чрез единното звездно за свръзка по възможно най-лесен и бърз начин по член 6, свързан с кодекса за поведение. Смятам, че че трябва да отделя малко повече време за обяснение тук. Всъщност тук става дума за възможност за сключване на договор между доставчик на услуга за изчисление в облак и потребителите и възможността дружествата да, да се прехвърлят към друг доставчик. Много са бързи промените в момента в отрасла. Непрестанно се предоставят все по- и по-качествени услуги за изчисления в облак. Така че ми се струва, че позицията на Европейската комисия в доклада има предвижда създаването на кодекс за поведение от самите потребители, без ние да налагаме прекалено строги ограничения, но като ставим нужното време за изготвянето на този кодекс на поведение и прилагането ми, като държат, между другото, държа да че Европейската комисия не само ще председателства тези срещи, но и ще наблюдава цялостният процес. А по въпроса за графика в член 9, колеги, струва ми се, че доста, отговорихме доста препоръките, като разгледахме графика. Тоест, искаме да този, тези срокове да бъдат адекватни в контекста на бъдещето и как ще се прилага съвместно този нов регламент с общия регламент на личните данни, като поискам от Европейската комисия до, всъщност да излезе с ръководни насоки, което за мен действително е най-добрият начин да се гарантират всички притес... да се разпъснат всички притеснения, свързани с личните данни. По отношение на изключението за обществена сигурност и също така ограничихме, а разбира се и преносимостта и кодекса на поведение. По, намалихме срока за преразглеждане от 5 години на 3 години, 3 години и половина, за да може с законодателите да имат възможност да се намесят, ако в възоснова на, технологичното нователство се оказа, че положението ни е също адекватно. Благодаря ви, госпожо председател. Готова съм да отговоря на всички колеги на всичките им въпроси. Много ви благодаря сега думата има докладчика в сянка от социалисти и демократи. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се изкажа на датски. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж благодаря за чудесното представяне от страна на докладчика. Ние сме внесли изменения Очаквахме да обсъждаме измененията, а сега всъщност виждам, че се представят и компромисите. А, позволете ми все пак да се спра на три важни въпроса за нашата политическа група социалисти и демократи. Първо става въпрос за общия въпрос за смесените набори от данни. Това е първата важна тема. Важно за нас. Нуждаем се от разпоредби, които са ясни и лесно приложими и които да не а, пораждат различно тълкуване. Това е един, разбира се, от а, така, останалите нерешени въпроси. Разбира се, идеята е тук да не бъде уронван а, силата на регламента, общия регламент за защита на данните. Един друг въпрос, на който се натъкнахме, който можем и тук да обсъдим, който засяга и други области, а именно а, а, денонимизирането на данните. Това е много важна информация. И с развитието на технологиите смятам, че много по-бързо и по-лесно може да се премине към тази стъпка, към денони... анимизиране на данните. Е, важно е, разбира се, да бъдем ясни и да не се поражда никакво съмнение тук, защото това е един важен елемент, който трябва да бъде част от компромисното решение. И разбира се, когато се стигне след няколко години до преглед на а, законодателния акт, тогава ще видим, разбира се, как всички тези елементи а, а, са били прилагани. А, това са важни теми, които се развиват бързо, както изслушахме преди малко и по темата за изкуствения интелект. Разбира се, ние трябва да гарантираме спокойствието и, е, защитата и безопасността на нашите граждани, които са притеснени това какво става с техните данни. И е, друга важен елемент, разбира се, е по какъв начин ще бъдат извършени всички тези поръчки, услуги за наш тук, е, опира въпроса до обществените поръчки и в е, никакъв случай не би следвало да има съмнение относно е, правния статут. Е, както казах, за нас решението е обществена поръчка. Това е елемент от общо европейско законодателство. И, както казах, ние не бихме желали обаче да спъваме свободното движение на неличните данни. И не би трябвало за бъдеще да има такива а, спънки. Това е, разбира се, една от целите на предложението. Както казах, за нас е много важна яснотата и прозрачността. Но по отношение и на смесените набори от данни. И другата тема, която споменах, важна за нас е а, деанонимизацията на данните. И смятам, че ако постигнем споразумение и по тези въпроси. Мислим, че ще създадем една много добра основа а, за обсъждания, а, за един законодателен акт, който е изключително важен в този важен сектор. Това е важно за нас и се надявам, че ще отчетем всички тези а, въпроси. А, както казах, а, с всички тези неща мисля, че в крайна сметка ще получим едно много добро предложение. Много ви благодаря от името на ЕКР. Е докладчика в сянка е, не може да е, присъства, затова ви помоля аз да се изкажа. Благодарим на докладчика за бързата подготовка на проекта за изменение. Благодарим за градивното заседание на координаторите докладчиците миналата седмица в Страсбург. До момента а, дискусиите са много добри, бързо се работи, амбицията е да се създаде много добър регламент за свободното движение на нелични данни. Идеята е сега. Разбира се, че темата за изключението за сигурността е много сериозен проблем, също така и за съвета. Важно е парламента да заеме е, категорична позиция относно тези широки изключения в регламента. Колегата подкрепя позицията на докладчика да се намали до максимум, да се е, намали броя на изключенията. От опит се знае, че е, риска е реален за правителствата и за местните власти да се злоупотребява с а, тази тема и данните да бъдат локализирани а, само в, на определени места. Парламента обаче е амби... следва амбицията да се запази максимално широк обхват, предложено поле на регламента, а, като идеята е всъщност максимално да бъдат премахнати спънките и бариерите за свободното движение на нелични данни. Това може, разбира се, да затрудни до известна степен работата на обществените, публичните органи, така че а, трябва всъщност а, и а, да се а, обличи достъпа на публичните органи до а, различни видове данни. Що се отнася до смесените данни, а, мисля, че миналата седмица беше постигнала, постигната правна сигурност, т.е. да няма по никакъв начин риск за общия регламент за защита на данните и този компромис ще внесе повече яснота в ситуацията и ние не бихме подкрепили нито едно предложение, което ще застраси, застраши под някакъв начин а, общия регламент. Мисля, че предложението е добро и разбира се, трябва да позволим на пазара а, да изработи собствен етичен кодекс, което ще увеличи прозрачността в системата, както и прехода от едно към новите елементи, което ще увеличи конкурентоспособността и ще облегчи работата на потребителите. Това е позицията на господин Далтан. От името на Алде, госпожа Каранзова, имате думата. Благодаря ви. Съвсем накратко искам първо да поздравя Анна Мария и да благодаря на секретарията, който много ни помагаше. Искам да благодаря на правната служба. Е, мисля, че компромисното предложение е доста добро. Няма смисъл повече да коментирам. Просто няколко а, а, така, наблюдения относно взаимоотношенията а, с а, общия регламент и правното становище, което получихме е много солидно. И то посочи, че двата регламента в никакъв случай не е, е, се потромват, не си пречат и няма стълкновения. Така че това, което каза и Ана Мария, нашата позиция, ясна от самото начало нали, и предложението да беше предложено от е, комисията, бихме желали всички нелични данни свободно да се движат в рамките на Европейския съюз и да се премахнат изискванията за локализиране на данните им. И това е отразено в нашите изменения. Споменахме темата за обществените поръчки. Това според нас е много добра идея. Трябва да се придържаме към нея. Благодаря на всички. надявам се най-скоро да гласуваме по компромисните изменения. Благодаря ви. От ГУЕ от зелените няма присъстващи. Но Марко, думите тук. Благодаря, госпожо председател. Аз също държа да поздравя докладчика. Извършена огромна работа и е, смятам, че тя ще постигне всички цели, които отстояваме до момента. Трябва да се гарантира свободното движение на пазара на тези данни – и това да бъде балансирано с доверието на потребителите. Именно този баланс е необходим. За да се гарантира свободното движение на лични данни, трябва да се действа по посока на оперативната съвместимост на системите и качеството на дъжността на данните. Що се отнася до доверието? Трябва да осигурим нужните гаранции. Високо оценявам това, което се каза по личните и по неличните данни. Ясно са определени различията и разграничението между тези два вида данни. Има гаранции за потребителите, но това не застрашава свободното движение. Не се поставят допълнителни препятствия пред него. И многократно беше подчертано и на последното ни обсъждане необходимостта да се приеме регламент, обърнат към бъдещето. Не става дума за законодателен щит, а за определяне на принципите, които биха позволили в бъдеще е, да се приеме законодателство за по-дълъг период от време. тъй като е, всички тези отрасли се развиват бурно, много по-бурно, отколкото в другите отрасли. И е, тук трябва да се съобразим с тази бързина. ако ви благодаря. Да, представителите на Европейската комисия имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко от името на комисията ние бихме желали да благодарим за усилията, които Европейски парламент полага и в частност, разбира се, докладчика госпожа Кораца от Ние сме изключително удовлетворени от посоката, в която се движи тази работа и ние се надяваме в скоро време да се заеме позиция и бързо да започнем преговорите с парламента и с съвета. Няколко въпроса, разбира се, искам сега да повдигна тук, които разбирам, че а, са важни и за вас. А, наборите от данни. Разбира се, смесените данни. А, естествено, че това е важна тема и в никакъв случай а, регла, общия регламент защита на данни няма да бъде а, накърнен и а, нарушен. Естествено, че става въпрос за свободно а, движение на данни, което въжи и за неличните данни в целия Европейски съюз. Естествено, че има правила съгласно общия регламент за а, третирането на данни, а, но ние не смятаме, че не, се поражда правна а, несигурност и разбира се, ако ви имате предложения за по-голяма яснота, ние сме благодарни за тях. Що се отнася до анонимизирането на данни, става въпрос за е, едно определение, което е максимално ясно и не, поружда никак, не поражда никакви съмнения и противоречия. Важно е да имаме това ясно определение. Вие казахте, разбира се, че новите технологии и технологиите за бъдеще ще позволят смесване на данни, за да могат да бъдат идентифицирани самоличности, да бъдат създавани лични данни и така нататък. Тоест, естествено, когато става въпрос за лични данни, в този момент регламента за, още регламент за защита на данните ще влезе в сила и ще се прилага. Така че това е, разбира се, изкуство да се стигна до едно много ясно определение. Сега, интересна беше темата поставена от вас за обществените поръчки. Ние благодарим за вашето предложение. Гледна точка на а, публичния сектор е много важно това предложение, разбира се, за да се запази качеството на обществените, публичните данни. Но представете си, госпожо председател, ситуация, е, че, например, всички е, правила на е, търговете могат да бъдат спазени, но всъщност, е, въпреки това, данните да бъдат локализирани за лични цели на място, което е познато единствено само на собствениците на данни. И това вече се случва, например, в две държави членки, така че всички публични органи трябва да получат инструкции, че трябва да съхраняват данните в въпросния център за данни. И по този начин данните няма да могат да бъдат използвани за целите на обществената политика, за, например, околна среда, публичен транспорт, обществен транспорт и така нататък. Затова ние не желаем да се стига до такива ситуации, където данните ще бъдат съхранявани а, на едно място. А, бихме желали а, да бъде гарантирано а, свободно движение. Сега думата има Андрея Шап. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на нашия докладчик за отличната работа от името на нашата комисия. Важно беше, че вие споменахте въпроса за публичният сектор и данните за него. Остана впечатлението, че в съвета позицията е, че трябва да се предвидят много повече изключения за този вид данни. Разбира се, че абе, още регламент ще продължи да действа, но тук може да се приложи един по-отворен към пазара подход. Разбира се, че защита на данните е важен въпрос навсякъде, но е възможно данните да бъдат храни... съхранявани навсякъде. Както личните, така и нелични данни. Така че след нашето гласуване ви желая много успех в преговорите с съвета. Благодаря ви. Ана Мария, имате отново думата. Благодаря. Благодаря на всички колеги за изказаната подкрепа. Наистина благодаря за това, че е, работим в една посока. Когато обяснявах въпроса за е, смесените данни, аз е, казах, че ние изобщо не можем и да променим обхвата на общия регламент. Той ще се прилага навсякъде в Европа по отношение на лични данни, така че този регламент не може да бъде застрашен. Благодаря за повдигането на въпроса за анонимизираните данни. Със сигурност ще поработим още по текста, за да го поясним. Важно е наистина да не се стига до злоупотреба с данните и в момента, в който става въпрос за лични данни, ще се прилага, разбира се, общия регламент за защита на личните данни. да, разбира се, работата продължава. Трябва много още въпроси да остават пояснени. Ние обаче не променяме директивата за обществените поръчки. Ние не променяме нито а, предложното поле, нито определенията. Може би има някакво недоразумение, но това, което а, казах, че може да се стигне до а, някакви притеснения, опасения, как ще се прилагат различните законодателни акти. И аз просто исках да не са малко пояснение, че директивата за обществените поръчки ще продължи да се прилага. И това, което тук правим, разбира се, не би следвало да поражда а, объркване. Разбира се, че има и, и притеснения от страна на частния сектор, когато става въпрос за обществени поръчки. Защото те биха желали да знаят, когато те са в такава процедура, къде ще се съхраняват данните, дали трябва на различни провайдери, в услуги, облак и така нататък. Как ще се, дали в само в една държава членка или в повече. Важно е да се отбележи, че ако включим в обхвата на регламента обществения сектор и обществените поръчки са част от публичния сектор, разбира се, се появява този въпрос да става актуален. Така че ние ще погледнем още веднъж преамбюла, отбелязах се всички ваши притеснения и ще видим какво можем да направим. Сега, по изказването от ЕКР, от ЕКР, да, ние имаме обща позиция, както Андреас каза за съвета. Да, знаем, че това е въпроса, който е много така а, щекотлив за, а, за съвета, така че ние ще трябва да а, видим как, а, каква ще бъде нашата стратегия. Да, благодаря за предложението да се запази максимално широко приложено поле. Ако оставим изключения в обхвата, то този регламент няма да се прилага със същата сила. Благодаря ви, че вие споделяте нашата позиция. Благодаря, Дита. Благодаря ви за това, което казахте, че двата регламента не са в стълкновение. Преди този регламент и общия регламент за защита на лични данни. И ще трябва да преценим как, каква ще бъде нашата <clears throat> стратегия спрямо съвета. Благодаря на всички политически групи, които се изказаха, включая и на социалисти и демократи. Да, ние си даваме сметка, че технологиите, иновациите се развиват много по-бързо от политиката и ние бързо трябва да, разбира се, да гарантираме правна сигурност. Така че трябва да се промени член 9. Преглед. Тоест, времето за преглед, оценка, евентуално за промени в случай, че има нужда. има изкривяване на пазара. Тук става въпрос а, за. А, тук единствено само за а, дружества, компании, фирми. Тук не става въпрос за а, частни потребители. Малки, тук става въпрос за големи дружества, малки дружества, преносимост на данните, етичен кодек. Ще имаме специално изменения посветено точно на въпроса за МСП, малките и средни предприятия, да имат възможност да участват. И аз подкрепям това предложение. Мисля, че отговорих на всички въпроси, поставени от вас, колеги. Нека да продължим работата си съвместно. Разбирам, отворена съм, готова съм да говорим двустранно. Предвидели сме е, техническо заседание като следваща стъпка. Благодаря на нашите правни консултанти, на секретарията. Разбира се, че а, има още нерешени въпроси. Аз ли да ви запозная с график? Надявам се, че ще се придържате към нашия дневен ред. Следващата, а, следващото на 4 юни. Тогава ще разгледаме, разбира се. През май също ще разгледаме компромисните изменения. Сега с това изчерпахме нашия дневен наред, изчерпахме нашата работа тази сутрин. Благодаря на всички ви, благодаря на преводачите. Продължаваме в 14.30. Благодаря ви.